защитата на европейската демокрация е приоритет и за председателката фон дер Лайен. С интерес отбелязахме факта, че заместник-председателката Йорова ще бъде координатор по плана за действие за защита на демокрацията. Той ще включва редица аспекти, част от които ще бъдат посветени на повишаването на готовността за действие, справянето с хибридните заплахи и вмешателството. За да се случи всичко това, имаме нужда от хоризонтален работен метод. За да имаме такъв метод, пък трябва да работим в тясно сътрудничество ние всички в държавите членки, за да може да повишим способностите на Европейския съюз да разкрива и да противодейства на хибридни заплахи. Защитата на нашите демокрации по време на избори се основава на съвместните действия на държавите членки, естествено с подкрепата на гражданското общество и на нашата индустрия. Подходът ни трябва да е цялостен и да реагираме и на външните и вътрешните измерения на заплахите. Много е направено вече в държавите членки и на ниво институции. Няколко думи ще кажа за основните неща, които вече са направени. Например, има регулярен обмен на информация в рамките на информационната мрежа на Европейския съюз. Създадохме е, мрежа за бързо реагиране и система в тази връзка. Насърчаваме медийната грамотност е, Имаме действия в тази връзка, наблюдаваме и прилагането на етичния кодекс за социалните медии. Наред с това има и редица други мерки. Важно е обаче да наблюдаваме какво се случва и да работим за постигане на целите очертания от Европейския съвет. Много е важно, освен това, да задълбочаваме своите партньорства, в частност с НАТО. В тази връзка Европейския център на високи постижения за справяне с хибридните заплахи в Хелзинки представлява една много добра инициатива. Информационните стратегии на чуждите вмешатели се разработват извън нашите граници. Затова трябва да работим с нашите страни партньорки, включително тези в Западните Балкани. Вече беше казано, че трябва да се разкрива дезинформацията, да се укрепят медиите, информационната медийната грамотност. Всичко това наред с много други неща са основни аспекти в стратегията за справяне с заплахата, която обсъждаме. Необходимо е да координираме нашата ответна реакция спрямо предизвикателствата, които идват отвън. Защитата на нашите изборни процеси в крайна сметка е свързана с нашите основни ценности. Благодаря. Благодаря ви. Следващия оратор е представителя на комисията. Между другото, поздравления за избора ви. Давам думата на комисар Йорова. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, благодаря ви, че ми давате думата да се изкажа по темата за наместа на други държави в нашите демокрации и нашите избори. Комисията е силно ангажирана с широки усилия за да се справим с различните рискове, които проистичат от липсата на прозрачност, дезинформацията и други проблемни елементи на демократичния процес. И ние сме ангажирани с още по-засилена дейност в това отношение в следващия мандат. Това ще е една от най-големите ми задачи в новата комисия. Благодаря ви за думата. Провеждането на свободни и, пресправедливи справедливи избори е правомощие на държавите членки. Все пак обаче е необходим европейски подход с оглед на трансграничното измерение на усилията за манипулиране на демокрацията и важността на това как да обединим усилията си в това отношение. Както и по отношение на върховенството на закона, това, което се отразява на една държава членка, може да се отрази и на другите и да се отрази на целия съюз като цяло. Целите са различни, непрекъснато се променят. Например, външните действащи лица все по-често използват местни а, посредници. Технологичното развитие позволява най-различни форми, нови и варианти за намеса. През изборите през 2019 година комисията предприе редица конкретни стъпки, за да се справи с тези предизвикателства, включително различните мерки за свободни и справедливи избори, също така ангажимента на Facebook, Google и Microsoft, и Twitter също така имахме и план за действие против дезинформацията. Ще стъпим върху всичко постигнато от тези усилия в следващия мандат. Работим за една цялостна и стабилна рамка, която да допринесе за надежността и здравината на нашата демокрация, за да може тя да устои на опитите за манипулация. Да се справим с тези заплахи. Трябва да се включат всички заинтересовани страни в правителството, в управлението, включително органите за правоприлагане, политическите партии, журналистите, проверяващите фактите, научните работници, образователната дейност, образователните кръгове, както и промишлеността и онлайн платформите. Някои от тях ги споменах, но ние трябва да поканим и други, които да работят с нас. Също така ще имаме необходимости от това гражданите да работят със собствената си устойчивост и надежност спрямо тези нови заплахи. Понякога казвам, че трябва да работим за увеличаване на търсенето на истината. Това ще е много голяма задача пред нас. Трябва да подобрим уменията си, що се отнася до разпознаването, анализирането и изоп обличаването на дезинформацията, без значение какви са тактиките на дезинформаторите. Това трябва да върви с по-широки усилия за мониторинг на хибридните заплахи. Що се отнася до сътрудничеството, можем да се радваме на Европейската мрежа за наблюдение на изборите. Днес за пети път ще се обсъди бъдещата работа за сигурност на изборите. Това е една нова важна а, задача, важна част от а, нашия инструментариум. Важно е сътрудничеството на държавите членки в Европейския съюз в тази мрежа и системата за рано предупреждение, така че да се включат всички професионалисти. Това също така ще ни позволи да изградим смислено сътрудничество с международните партньори като НАТО и други и тъй като сме изправени пред реален глобален проблем. Можем да подобрим ефективността на комуникацията с координиран подход, както и повишаването на обществената информираност. И с тази цел трябва да продължим усилията си за установяването на независима общност за проверяване на фактите и академична общност, която да търси подобни тенденции във всички социални мрежи. 12-месечния период за приложение изтече и сега се оценява този правилник. Ако резултатите от кодекса не са а, достатъчно задоволителни, комисията ще предложи други мерки, включително такива от регулаторен характер. Също така трябва да инвестираме в това да се подобри а, надежността на медиите. Гражданите трябва да имат достатъчно а, възможност да а, се информират и да участват в справедлив демократичен процес. Избраната председателка Фон дер Лайен предложи един нов а, закон, акт за цифровите услуги, в тази посока за услугите, продуктите от цифровия пазар и също така се ангажира да има координиран европейски подход за изкуствения интелект. Тези усилия ще са изключително важни, ако искаме да осигурим просперитет в цифровото бъдеще на Европа. Стъпвайки на тези насоки от председателката, аз ще водя задачите, свързани с нов план за действие в новата комисия и е, също така ще имаме предвид и закрилата на свободата на изразяване. Ще направя няколко е, законодателни предложение, за да има ясни правила за финансирането на политическите партии и по-голяма прозрачност на заплатените политически реклами. В нашите усилия никога не трябва да губим равновесието. Трябва да защитаваме нашата европейска демокрация, но да е ясно, че спазваме правото на изразяване и това са наши основни ценности. Благодаря ви много. Благодаря, госпожо комисар Йорова. Сега от името на НП думата има господин Ранжел. Три минути. Uh, Много благодаря, uh, госпожо представител на председателството, госпожо Юрова. Искам да ви поздравя за вашата номинация, госпожо комисар. Вие сте избрана за да изпълнявате нелеки задачи, част от вашия портфейл. Пожелавам ви всичко най-добро. Можете да разчитате на сътрудничеството на нашата политическа група, както и на целия Европейски парламент. А, ние сме подкрепили комисията винаги в връзка с а, тези въпроси непрекъснато. Сега ще продължа на португалски, има роден език. И така, обсъждаме въздействието или вмешателството от страна на трети лица и страни. Това наистина е сериозен проблем. А само, че това не е нещо ново в историята. Днес имаме нови технологически възможности, обаче, които ни дават възможност да осъзнаем какви сериозни последици има това вмешателство за цялото ни общество. Знаем, че до неодавна чешките разузнавателни служби посочиха, че има вмешателство от страна на руски и китайски служби в институционалната структура на страната. По отношение на Брексит също е имало намеса в случващото се в Каталония. Въжи същото. Имало е опити на Москва за въздействие. Въобще, чуждото вмешателство е насочено към това да се експлуатират вътрешните противоборства в държавите и целта е в крайна сметка да се създаде поляризация, дестабилизация в цялото общество. Затова от съществено значение ние първо и на първо място да обърнем специално внимание на образованието на нашите общества, на младежите в частност. Те трябва да могат да правят разлика между вярно и невярно. Трябва да имат критично отношение. Това въжи естествено за цялото общество и за политиците, за религиозните лидери, освен това за учените и естествено за журналистите. Всички тези групи от обществата трябва да бъдат целеви групи. Те трябва да бъдат образовани по по-добър начин, защото те от своя страна образоват останалите в обществото. Съпротивата срещу външното вмешателство трябва да стане по-ефикасна. Съпротивата трябва да има, защото има вмешателство, няма съмнение. Когато има вмешателство, без съмнение има и заплаха за демокрацията отвън. Обърнете внимание на случващото се в Малта днес. Убитата журналистка Дафне Галиция Каруана, всичко случващо както се с разследването. Става дума за терористичен акт. Свободата на предоставяне на информация е заплашена. Има и дигитални заплахи срещу нашите общества. Думата има Кати Пири за 2 минути и 30. Благодаря, господин, госпожо председател. Колеги, поздравения и на вас, госпожо комисар, за избора ви. Свободните и справедливи избори са в сърцевината на демократичния процес, само че те не са а, даденост и не могат да се възприемат като даденост. А, това, което се случва, поставя под въпрос нашите демократични системи, рисковете нарастват всеки ден и те ще останат такива, освен ако не предприемем действие. Това е много важен въпрос в много от държавите членки. Настоящите политики не са достатъчно напреднали, за да се справят с тези хибридни заплахи. Милиони европейски граждани са изложени на масивни информационни кампании заради международна намеса. Кибератаки с много важен и опасен достъп до стратегическа инфраструктура, финансиране на политически партии от трети страни. Европейските правителства обаче не успяват да действат. Някои дори крият истината от а, обществеността. Това е случая с Борис Джонсън в Миненото кралство, например. Ако се а, публикува а, доклада за руската заплаха, а, би следвало той да се а, по, а, публикува също и към скандала от Ибиса в Марил, също и при Салвини и много други подозрителни онлайн дейности в последните избори в Германия. Миналата, миналия месец по инициатива на социалисти демократите приехме резолюцията в парламента, където апелирахме за дръзки действия. Ние разбираме важността на този въпрос и също така апелираме за създаването на специална парламентарна комисия, която да се справи с тези предизвикателства ефективно и цялостно. Но това предложение не мина заради опозицията на 52 колеги от Обнови е, Европа. И за мен е озадачаващо защо а, тези колеги настояваха тази тема да се включи в дневния ред, а пък гласуваха против създаването на тази специална комисия, особено либерал-демократите от Обединеното кралство. Понякога виждаме, че наистина отнема време да се справим с предизвикателството. Нека се обединим, нека да работим заедно и нека да направим така, че и в Европейския парламент да се приема достатъчно сериозно този въпрос. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, колегата Дюран от името на Реню. Благодаря, госпожо заместник-председател, за, за, госпожо председател и ви поздравявам, госпожо заместник-председател на комисията. И а, лично искам да ви благодаря, че по този въпрос вече работите с нас още от предишния мандат. Историята ни е свързана с търсене на равновесието и то е едно сложно търсене. Госпожа Вандерлайн ни за припомни колко е важно това търсене в нашата история за защитата на, ев... на свободата. Правото да мислим, правото да се изразяваме и в същото време спазването на правилата. Спазването на върховенството на закона от всички и всякога, за да може всички да живеем заедно в това общество благодарение на а, изобретяването на печата, ние сме успели да напреднем в нашия хуманизъм. Ние трябва да защитим свободата на пресата, свободата на мислене. Но вие знаете, госпожо заместник председател на комисията, вие идвате от държава, която не винаги е се е радвала на такава свобода. Трябва тази свобода да бъде в равновесие с принципа на отговорност и в същото време с правилата, които се налагат и на пресата, и на всички издатели. Не можем винаги и непрекъснато всичко да публикуваме и да излъчваме. И Наистина ще дойде вероятно момента, в който е, интернета ще замеси, е, замести печата, пресата и така нататък. Но не означава ли да чакаме това? Не можем да ги оставим да правят каквото искат. Госпожо заместник председател на комисията, тук трябва наистина да натежи ценността на демокрацията и равновесието между свободата и правилата. Нека да не бъде интернет пространство без правила. Нека социалните мрежи да не бъдат безконтролни. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, колегата Лагодински от името на Зелените е за 3 минути. Благодаря. Сърдечни поздравления и от името на Зелените е, за избора на новата комисия и нейната председателка. Днес говорим обаче за друго. Конфликта за Русия и Украина е фатален за нашата економика. Знаете за вируса, предаден по имейл, който блокира немското правителство. По-късно се оказа, че този вирус е изпратен от среди близки до руските военни сили тези интервенции отвън а, за нашите демокрации а, са под радара на наблюдаваните от нас мерки. И тази агитация, която се осъществява по този начин, е част от идеологична конфронтация, една идеологическа война в киберпространството. Русия, Китай от една страна и либералните демокрации от друга страна. И това не се случва само от на немски, на английски а, и а, руски. Имаше такъв случай в а, Берлин, фалшив а, а, доклад а, за нападение на момичето Лиза, който се оказа абсолютно измислен. А, Пропагандата се осъществява на английски, на немски, но не само. Redfish е ляво-радикална формация, която често пъти говори за интересни теми от областта на екологията, но вмъква в тях и пропаганда и е част от а, руска информационна група. Трябва да насочим вниманието си и към тези а, феномени. А, трябва да обърнем и на една част от нашите колеги, които представляват партии, презиращи днешната демокрация. Те седят тук сред нас. Днес имаше а, информация за наши колеги от Альтернатива за Германия, Йорк Мойтен, други колеги, които са вземали десетки хиляди евро дарения за тяхната партия. Откъде идват тези пари? знаем, че АФД посещава руското посолство доста често. Една част от тези пари са дошли през Швейцария. Но не става въпрос само за антиевропейците, става въпрос и за нас. Трябва да укрепим собствените си демократични институции. Не бива да използваме стари модели. Трябва да повишаваме компетентността си в цифровата среда. Това въжи и за нашите колеги, една част от които ни дължат отговори за някои въпроси. Благодаря колегата Бадела. Сега от името на идентичност и демокрация за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. параноя има, но все пак тази система ни се налага, за да може да се говори за Путин и неговото влияние на европейския парлам... в европейския континент. За да може президента Макрон и Ангел Меркел да говорят за това и да говорят и все пак да кажем, че не е имало каквато и да била кибератака от Русия по време на президентските избори на Макрон. Но се вижда, че не може да се осъществи каквато и да било кампания в Европейския съюз без намеса и непрекъснато си представяме тази заплаха. Тази заплаха е невидима, но това не означава, че не а, се а, не може да се осъществят всички тези мерки. А, Барак Обама от съвсем открито се намеси в изборите във Франция. Също така виждаме и отвореното а, действие на Ангела Меркел в различни други а, мерки. Можем да говорим за това и в Обединеното кралство и за Салвини. Дами и господа, това е явление, което показва, че вие искате да пренасочите вниманието и да не си признавате как нямате възможност да отговорите на исканията на европейските граждани. Господин Лундгрен за една минута и 30 секунди. Много хора се притесняват когато говорим за тази тема. Много хора си мислят за американските избори, за страни като Китай, Русия и други. В Швеция, например, много често се споменава Китай. Имаше опит за въздействие върху шведското правителство и върху един конкретен министър. Идеята беше да не се дава една награда, която не би се понравила на китайското правителство. Всъщност, някои могат да кажат колко ли е смел Китай, след като действа открито по този начин. Представете си какво прави под масата. В Европейския съюз се предоставя по време на избори едно виждане за това кой е добър и кой е лош. Много често даже се рисуват апокалиптични картини. Говори се за невероятни заплахи срещу ЕС. Това е общо взето едно сплашване, пропаганда на сплашването, за да се окаже въздействие. Има ли въздействие върху изборите? Да се опитаме да направим а, някаква намеса в демократичния процес е нещо неприемливо. Ние не можем да приемаме намесата от външни сили като Китай и Русия. Благодаря от името на Обединената левица госпожа Андерсон за една минута и 30 секунди. Cannot... Колеги, не можем да говорим за вмешателство в изборите без да споменем Демократичната юнийска партия, която никога не беше подвеждана под отговорност за приемането на половин милиона паунда с неясен происход, дошли от тях през престъпно лице от международна величина. Те не похарчиха тези пари в Северна Ирландия. Вместо това DUP ги похарчи в държава, където нямаше свои кандидати в Англия и заобиколи законодателното е, избирателното право в е, Англия. След референдума за Барексит, беше прият закон, който позволи на DUP да не разкрива източника на парите същата партия, която в момента мобилизира лоялистки тълпи да водят кампания за брекситерите от DUP. Лоялистите разпространиха учебнищи постери против кмета на Белфаст и член на Шинфейн Джон Финукън. Неговият баща Пат беше убит от лоялисти и британски агенти. Ако това се случваше някъде другаде, Европейски съюз щеше да го осъди. Но а, разделянето на Ирландия с вградено мнозинство за юнионистите и проектирано с манипулация на границите на избирателните райони, а, с а, закони, е, с които би се гордял режимът в Южна Африка, е на власт. За слава Богу, всичко това ще свърши и а, Ирландия ще бъде обединена. Господин Ленардс, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Не за първи път говорим за фалшиви новини. Говорихме и миналата година, и преди два месеца, и миналия месец, и отново отваряме тази тема днес. Ако ние продължаваме да третираме този въпрос, това е защото има неотложност, но също така има и проблеми. Европейските избори се проведоха и има изследвания, които показват, че една голяма част от европейските граждани са обект на и а, са повлияни от а, тролове и други а, кибер а, фалшиви новини. Е, дезинформация по Фейсбук, по различни а, други канали, клипове, които се гледат от милиони хора. Така че тази работна група а, трябва да се а, създаде. Има и такава организация в Русия. Това е много а, сериозно предизвикателство и Европейската комисия го потвърждава. А, работната група в Европа трябва да бъде разширена. Но това ще бъде ли достатъчно, бих искал да попитам аз. Ще можем ли да се преборим с проблема с тази работна група Task Force. А, така че трябва да говорим малко по-малко, а да действаме малко повече и се радвам, че Европейската комисия в новия си мандат ще засили действията си в това отношение, ще има различни а, възможности а, за действие, повече изследвания, повече средства за кампанията срещу дезинформацията, увеличаване на нашата надежност, устойчиво срещу тези атаки. Също така, управляващите интернет. Трябва тези платформи като Facebook и други да поемат своята отговорност, а не да а, избягват реалните въпроси. Трябва да ги задължим да а, съдействат и да имат прозрачност. Благодаря. Следващия оратор, колегата Морай, за две минути и половина. Благодаря, госпожо председател. Господин Ленарс току-що каза, че сме приели резолюция, проведен е дебат и сега пак дебатираме по същия въпрос. Ами има причина. Причината е, че нещо се случва. Не става дума за някакво преувеличение. По този въпрос комисарите Кинг и Йорова работят вече месеци. Ние работим по този въпрос. Искахме специална комисия и имаше основания. Затова основанието не е, че Доналд Тръмп казва на Борис Джонсън много ми харесваш, искам да купя НХС в Великобритания. Това не е намеса. Ние говорим за нещо друго. Говорим за солидни доказателства, че има незаконно и скрито вмешателство. Джон Неф Кенеди нямаше да се възхити, защото той, знаете какво е казал, и един човек да е засегнат, цялата демокрация е засегната. Кембридж Аналитика, например, предоставя предоставяла тайно информация срещу Конституцията и в разрез с цялото законодателство. За какво става дума? Става дума за незаконни действия и за прикрити действия. Днес може да сте засегнати вие, утре ще сме ние и така. Аз приветствам направеното от колегите от Великобритания. Те инициираха този дебат. В моята страна се разкри последния епизод или поредния епизод от тази история. Има отказ да се предостави един доклад на Комисията по сигурност относно руската заплаха и вмешателство в британската политика. Доклада е одобрен от британските агенции по сигурността. Няма пречка да не се публикува, но той не се публикува. Колко доказателства трябва да получим още, за да разберем, че доказателствата са действителни? Комисията говори за постоянно предоставяне на фалшива информация, подобно на онова, което сме виждали в САЩ и Франция. Доклада говори за ограничени действия. Аз приканвам новата комисия и новия колегиум да направят всичко възможно, защото говорим за онлайн и офлайн защитни механизми, забраната за профилиране, премахването на фалшиви профили и много други неща. Е, частният сектор не прави достатъчно, ама и правителствата не правят достатъчно. Нищо не е по-важно от свободните и честни избори. Случващото се е прикрита, подмолна практика в разрез с закона и ние трябва да направим нещо, за да защитим своите демокрации. Благодаря. Следващия оратор, колегата Хорвуд, за една минута и половина. Uh, Поздравления за вашият избор, госпожо заместник-председател. За съжаление не, не чух вашето а, встъпително слово, но а, съм съгласен, че трябва да подхождаме, координираме и трябва да действаме с Европейския съюз, а, независимо от Брексит. А, има много средства, които са вложени в а, средства а, против външното вмешателство. Но все още непубликуваният доклад на Комисията за вътрешна сигурност, който вече беше спомена, може да разкрие колко неадекватен е бил нашият а, отговор а, говорим за вмешателство в референдума за Брексит, не знаем какво е било то. В момента нямаме достъп до доклада на комисията и единствено политическата воля на министър-председателя пречи за неговото опубликуване. Може би защото в доклада се разкриват, може би се разкриват руски пари за консервативната партия. Аз съм много доволен, че има демократичен форум в Европейския съюз, който може да се обсъждат всички тези въпроси, за да стигнем до много по-добър отговор. Колегата Кунке има думата сега от името на Зелените за две минути. Благодаря, госпожо председател. По много начини кибератаките представляват кошмар един враг, който не се вижда, обаче съществува и е наистина много опасен. Това звучи леко преувеличено, но както всички знаем, по никакъв начин не е преувеличение. Атаките съществуват и те представляват една ясна, силна заплаха за ценностите и демократичните принципи, върху които сме изградили ЕС. Съответно, подобни действия трябва да се е, посрещнат с ответни действия. Миналата година изготвихме план за действие, създадохме стратегия за справяне с кибератаките. Това не е достатъчно обаче. Европейския съюз трябва да направи много, много повече. Има един отдел в Европол, който е посветен на киберпрестъпността. Там анализите и научната дейност се свързват с е, планове за действие. Това е добре, но не е достатъчно. Европейския съюз трябва да гарантира, че всяка една държава членка взема на сериозно киберзаплахата, защото доверието в Европейския съюз, в нас политиците, ще се срине, ако ние не приемем на сериозно заплахата към нашите демокрации. Правителствата, обществата, училищата трябва да се подготвят и да имат необходимите ресурси. Всички ние трябва да поемем отговорност и на различни платформи всички ние трябва да действаме срещу тези сили, които заплашват нашата демокрация. Благодаря, благодаря. Следващия оратор е, има думата. Това е госпожа Хухтасари за една минута и половина. Госпожо председател, намесата в европейските избори трябва да се предотврати. Трябва да продължи нашата цивилизация и да разграничаваме реалната информация от пропаганда. Не можем да приемем Китай, Русия или който и да било друг да се намесва в европейските избори и европейската демокрация. Подобно явление не следва да се допуска. Фабриките за тролове в Русия обаче не са накарали а, единствено те хората да гласуват за ултранационалистичните партии. Центристските партии са тези, които обединяват и които могат да накарат хората да гласуват за тях загубването на заетост, климатичните промени и липсата на социална държава са сред причините, поради които големите а, стари партии губят избори. В Швеция в днешно време е всеки дневие а, да има атаки и престрелки. И вие искате да кажете, че ще гарантирате сигурността на Европа, но а, как може да се организира всичко това? Колегата Джамбаски. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо комисар. Поздравления за вашия избор. Чака ви нелека работа. Уважаеми колеги, за пореден път виждаме един много ясно изразен воен стандарт в тази зала. Повечето от вас, които се изказаха, бяха против намесата и финансирането отвън на политически партии но само когато става дума за партии които не ви харесват като консервативната партия великобритания например. когато става дума обаче за бездънните джобове на милиардера скандалния милиардер и финансов спекулант сорос който финансира много здраво пропаганда в централна и източна европа вие не сте против. и това е двоен стандарт. трябва да се изберете или сте против външното вмешателство или не може да правите министерство на истината. чух тук няколко колеги титани на политическата мисъл да заявяват че ще спрат интернета ще го цензурират. успех ви желая! джордж оруел е писал за вас министерство на истината. когато говорим за външната намеса трябва да има еднакъв стандарт трябва всички да бъдат поставени под общ знаменател а да не се действа така лицемерно и избирателно. благодаря за вниманието. Е благодаря. Следващият оратор господин Перайра за една минута presidente eh, a defesa da democracia exige um setor de comunicação social pluralista демократико и. E Благодаря. Е, ние имаме нужда от демократични, многообразни, независими медии. Имаме нужда от е, социални комуникации, които да са издържани. Медиите не могат да съществуват в условия на монополи. Имаме нужда от е, професионални журналисти, които следват етичните норми, концентрацията на медии в крайна сметка е в интерес само на големите економически концерни, многонационалните компании. Мисля, че ние трябва да се борим за многообразие в журналистиката, за да няма пропаганда, да няма подвеждаща информация. Когато има липса на познание, има мрак и съответно печелят тези, които са срещу демокрацията. Ние трябва да заложим на конкретни мерки в Европейския парламент. Не можем да продължим а, да насърчаваме такива реакционни тъмни сили. Благодаря следващия оратор, господин Билчик. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, поздравление за вашето преизбиране днес. Съвсем на време госпожа Фондерлайн спомена в своята реч множеството чехи и словаци, които се бориха за свобода. Благодарение на тази борба свободните избори и демократичната свобода а, сега власт в цяла Европа. Но това е нещо, което трябва да съхраним и да гарантираме и трябва да предприемем мерки, защото има заплахи. Нашият дебат не е само за заплахите, свързани с Брексит. Тази заплаха за демокрацията присъства в всички избори по цяла Европа. Действително, миналия месец парламентът прие резолюция а, за най-добрият отговор а, срещу а, дезинформацията и нейното разпространяване. И това е чудесна отправна точка за политически дейности. Ще кажа какво очакваме от комисията. Първо, борбата срещу външното вмешателство и борбата срещу дезинформацията трябва да станат политически приоритет. Това не е технически въпрос. Това е част от политическата борба на комисията в следващите години. Трябва да спрем да се питаме кой е отговорен, трябва да предприемем действия. Трябва да бъдем по-смели, да предложим законодателство, за да гарантираме сигурността в интернет пространството и нашата демокрация. Трябва да инвестираме повече ресурси и повече средства в образование, в обучение, там, където са най-уязвими нашите граждани в киберпространството, цифровото пространство. Смятам, че можем да се справим. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Бунафе има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Колеги, Европейският парламент действително прие резолюция през октомври месец по инициатива на социалистите и демократите срещу намесата на чужди а, сили, но в момента има нови събития в Италия също в момента се разглежда, се разследва евентуалното руско финансиране на кампанията на Салвини. Има обаче и много други дейности, които не са уточнени в Австрия, във Франция такива случаи. Напоследък също така имаше и намеса по време на разкрития за намеса по време на референдума за Брексит. Това е опасно. Не става въпрос само за заплаха. Това е, е нещо изключително опасно за демократичната система, защото се способства за а, омраза и в, по този начин се влияе на резултатите от изборите. Наш дълг е да защитим демократичните си институции и да хвърлим светлина върху това какво всъщност се случва. Благодаря колегата Злуазо. Виспрезидент. Благодаря, госпожо председател. Госпожо заместник председател на комисията, наистина трябва да имаме свободата да изберем тези, които ни управляват. Но все по-често виждаме а, чужди а, власти, които се намесват в а, този процес с цел да ни отслабят. Ние можем да заклемяваме, колкото искаме на заклимаваме тази дейност, този а, рак за нашата демокрация, но преди всичко трябва да реагираме и да реагираме без да отлагаме. Защо да не създадем Европейска агенция за закрила на демокрацията, която на всяка държава членка да предоставя нужната експертиза, за да се а, справи с кибератаките и да се а, преодолее дезинформацията, която влияе на нашите а, избори? Ако ние имаме способност да защитим това, което е в нашата а, чиния, така както направихме с а, Агенцията за а, безопасност на храните, би трябвало да можем да се справим и с а, замърсяването в нашата информационна сфера. А, госпожо заместник-председател, Поздравявам ви за избора ви и ви благодаря за ангажимента ви за защита на нашата демокрация. Благодаря. Следващия оратор, колегата Ларт, за две минути. Благодаря. Искам и аз да ви поздравя за повторното избиране. Приехме текста на тази резолюция през октомври. Аз приветствам днешния дебат, точно както и много колеги преди мен. Мисля, че още много предстои да бъде свършено. Разбрахме, че САЩ вече приема, че е имало руска намеса в президентските избори през 2016 година. В Великобритания обаче не сме направили същото. Нашия премиер Борис Джонсън заяви миналата седмица, че никога не е получавал доказателства за каквото и да било вмешателство от страна на Русия в демократичните процеси в страната. През 2017 година обаче външният министр на Великобритания по това време, Борис Джонсън, заяви, че е виждал доказателства за такова вмешателство. Кой Борис Джонсън от двамата казва истината? Както би казал първия министр на Шотландия, премиера Борис Джонсън е опасен и не може да заема този пост. В а, атмосфера на расизъм, ксенофобия, омраза срещу чужденците, трябва да приветствам тона на текста и на дебата. Трябва да се гарантира че когато обсъждаме, е, че, да се гарантира, че си подбираме думите, когато обсъждаме подобни теми. Не хората, които упражняват е, своите демократични права и гласуват, е, вредят на демократичните интереси на страната, която им е дала подслон или от чиято страна са. Аз съм французин в Шотландия. Предстоят избори и аз няма да гласувам за Уестминстър, но желая на всички кандидати всичко най-хубаво и най-вече на Алан Смит, този колега и приятел. Благодаря. Колеги, Постоянно чувам някой да говори дори и шепнешком. Е, акустиката е такава, че колкото и тихо да говорите, винаги се чува. Затова ви моля, ако ще водите разговори, да ги водите по такъв начин, че да не пречите на дебата. Следващия оратор е колегата Терч за една минута. Извинявам се, всъщност пропуснах колегата Мариани за една минута и половина. Не ме забравяйте, госпожо председател. Във Франция преди а, 1870 има такъв феномен, който е обект на много изследвания и проучвания и фактически тези страхове са съвсем легитимни. Необходимо е обединение, за да запазим Европа Наистина парадоксално е, е това отношение в а, своя, а, своето естество, защото трябва да се обединим, трябва също така да се опазим и всички тези реалности са част от политиката в момента. Често се обвинява Русия, че е основно действащо лице за дезинформацията и за намесата на демократичните процеси на европейско равнище. Смятам, че е, тази директна намеса, тази пряка намеса е, е обект и на това, което става и в Европейския съюз господин Сорос също има своята роля в това отношение. Господин Ердоган също така. И случващото, се в Франция и в Германия. И накрая и господин Обама и неговата силна подкрепа, съвсем откровена за президента Макрон. И мисля, че е, трябва да вземем отношение всичко това и по отношение на Беларус, за да не сме накрая ние виновни. Следващия оратор има думата. Благодаря. Поздравление за вашия избор. Искам да се изкажа за намесата. Много пъти сме говорили за нея в е, Каталуния. Със сигурност има е, руски агенти, със сигурност обаче също така има и намеса от страна на Европа. Например, госпожа Меркел се меси в всеки, всеки, всяка държава, където се провеждат избори. Унгария, Австрия, списъкът е дълъг. Какво друго можем да кажем? През 2016 също станахме свидетели на европейска намеса. Нека да говорим за Испания. Социалистическата партия ще а, сключи съюз с а, каталунските сепаратисти и комунистите, които наричат себе си Подемос. Нека обърнем поглед и към Венецуела, където Чавес работи с кубинците които на практика ще имат позиции в Министерски съвет. Това крие огромни рискове. Това, което се случва в Латинска Америка, може да се случи и а, с, с съюза между социалистите и комунистите в Испания. Председателят, съжалявам, няма синя карта в този дебат, но все пак ще ви дам думата. Имате две минути. Положit modrou kartu svým dvěma předřečníkům, protože myslím, že tady dochází ke ke směšování dvou pojmů. A je to pojem ovlivňování, to znamená, když... Става дума за объркани са две понятия. Първо, когато някой не е, информира достоверно и правилно за нещо и второ, лъжливо разпространение на фалшива информация. На това се натъкваме. Това е разпространение на лъжи. Никой няма нищо против свободните медии, включително социалните мрежи да разпространяват информация. Никой не възразява. Но всички ние сме наясно, че в социалните мрежи се разпространява лъжлива информация. И това се засяга, засяга и Европейския съюз и държавите членки. А, ние нееднократно сме, сме обръщали внимание на руското и китайско влияние. Е, застава дума за кампания под, под провеждана от Русия за злепоставяне на Европейския съюз за влияние върху политическите процеси. Опитва се, опитват се да настройват е, държавите членки едни срещу други и успяха с Великобритания. Така че тук говорим да попречим на разпространението на лъжи. Е, ние сме за свободните медии, за това смятам, че както цели Европейски съюз и държавите членки трябва да подпомогнат помогнат обществените медии. Мисля, че тук сме поставени в положение, при което държавите членки трябва да приложат директивата за аудиовизионалните средства и медии за авторското право. Така ще подкрепим авторите и ще подкрепим качествените медии. Е, а, аз подкрепям и Стратком да, да Европейския съюз трябва да се противопостави на въздействия като Китай, тези на Китай и Русия. Колегата Руис Девеса е следващия оратор. Една минута. Благодаря. Искам да поздравя комисаря Юрова за повторното заемане на поста комисар. Има много въпроси, по които да работя, не само по този. А сега по темата европейците и политиците в Европейския съюз трябва да престанат да бъдат наивни. Има ясно очертана коалиция от наши врагове извън Европейския съюз. Тяхната цел да ни унищожат, да ни пречат системно. Този съюз включва и лица вътре в нашите държави членки, които участват в политически движения и други структури. Това е действителността. Трябва да се борим с тази съплаха, да я победим. В ЕСА има забраня чуждестранни лица да финансират предизборни кампании. Само, че става въпрос за европейски предизборни кампании. Имаме ли същата защита и за националните предизборни кампании, защото те също могат да са вредни? Следващия оратор. Колежката Рецинга, една минута. Благодаря. Съвсем на време обсъждаме тази тема, защото в Великобритания намесата с изборите към момента е изключително висока. Консерваторите са се променили през последните три години а, до степен на неузнаваемост. Много хора се притесняват от намеса както от САЩ, така и от Русия вследствие тази промяна. На съвсем базисно ниво, мащаба на дарение от страна на руските олигарси е изключително. 2000 паунда от един определен човек само през първата седмица – винаги е имало такива опити за намеса, но мащаба и технологиите са нещо ново. Ефекта от това вече е ясен. От страна на някои проучвания имаме информация. Виждаме как се изкривяват фактите и се повлява мнението на хората. Години наред ние сме подложени на пропаганда и трябва да се събудим, това означава, че трябва да а, бъдем малко по-строги в а, всички видове медии и да упражняваме контрол върху това, което те публикуват. Благодаря. Благодаря, господин Раует. Заповядайте, имате думата. Госпожо председател, уважаеми колеги, и едно време, несъмнено, го бихме споменали английския парламент, наред с атинския за архетип на демокрация, но всяка демокрация се нуждае от гаранции, нуждаем се от санкции, които да предотвратят намеса на олигарски, докато европейски, английския парламент в някога е бил бил такъв, но тези времена са минали отдавна, докато а, Борис Джонсън отхвърля руското влияние, позволява достъп на милионери лобисти и отказва да инкриминира вмешателството в работата на техния тим по време на кампания референдума през 2016 година. Всичко това трябва да бъде разрешено преди да се насочим и да тръгнем към нови избори с мислим, дезинформация и измами с едни и същи, едни и същи движещи сили. Е, не е това решението на проблема. По този начин трябва да демаскираме всички, които се опитват да се вмешават, вместват в европейското е, законодателство, да ги елиминираме от е, поне за 10 години, тъй като Свръх богатите смятат, че са готови, че могат да платят всичко и плащайки да, да се намее намесват. Колежката Сардоне, една минута и половина. Госпожо председател, за пореден път ли обсъждаме вмешателството на други държави в нашите демокрации и избори? Мисля, че това е комедия и трагедия едновременно. Вие не разбирате това, за което гласуват хората. Вижте триумфа на Салвиния по време на изборите и всички, които са за националния суверенитет. И пак питате как е възможно всичко това. Като че ли това представлява някаква загадка за вас. Опитвате се да намерите оправдания за този вод в полза на суверенитета. Изтъквате какви ли не аргументи. Смятате, че ние